председателство, чието е, усилия всъщност доведаха до приемането на тези мерки и до успешното решение. Благодаря ви много. Благодаря. Ваше превъзходителство, дали мога да ви помоля вас, господин Рен и докладчиците, да заемат местата си? така че да бъдете свидетели на процедурата по подписване.

Уважаеми колеги, протоколът от вчерашното заседание вече е разпространен. Има ли възражения? Не виждам. Следователно, протоколът се приема. В съответствие с дневния ред, сега ще изслушаме изявленията на съвета и комисията за заключенията на среща на върха на групата на 200. Първо ще изслушаме господин Петър Нечаш от името на съвета. Заповядайте, господин Нечаш. Е, президенте, е, важене пани посланкиня, Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, на 2 април 2009 година държавните глави и министър-председателите на страните групата на 20 се срещнаха в Лондон, за да